година. Има ли възражения срещу тези мандати? Не, с това се потвърждава тяхната действителност. Независимите депутати внесоха искания за назначаване на членове на комисии и делегации. Разполагаме с списъка, който ще бъде прикрепен към протокола. Ако не бъдат повдигнати възражения при одобряването на протокола, списъкът ще се счита за утвърден.